евродепутати за номинации, както и оттегляния. Всичко това е оповестено и ще се включи в протокола на днешното заседание. Имаме и искане от страна на Комисията за международна търговия, която иска корекция в текста. Тази корекция се приема